по случай на нарушаване правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Първата тема е Азербайджан и по-специално случаят на Рафик Таги. Давам думата на господин Танък. Господин председателю, трагичният случай с Рафик Таги показва колко слабо се опазват правата на човека в Азербайджан, което е член на ОССЕ и, съвет, е, и съвета на Европа. Той е журналист, публикува статии срещу режима в резултат на фатва, издадена от ислямистите в Иран, е наръган до смърт, най-вероятно от фанатици. Четири дни по-късно почива. Докато не се окаже натиск върху Азербайджан, те няма да обърнат внимание на такива ужасяващи случаи, нито пък ще проведат разследвания. Иранските власти от своя страна пък не са заклемили тази фатва, нито пък по някакъв начин са разследвали тези, които наръгаха журналиста. Приветстваме решението да започне разследване по убийството му, призоваваме Азербайджан да изправи пред съда на справедлив процес изпълнителите на това престъпление. Призоваваме Иран да си сътрудничи да предостави, с Азербайджан и да предостави всички е, материали, с които разполага. Предполагам обаче, че Техеран няма да ни послуша. Азербайджан обаче използва наказателния кодекс, за да потиска народа си и според мен те трябва да отговорят на правните си задължения да защитат правата на човека, свободата на изразяване, както и всички други свободи. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Госпожа Декайзер. Е, бих искал да направя коментар на един текст, господин председател. Вероятно го, Господ ще награди този, който е изпълнил присъдата. Ние няма да оставиме някой да богохулства нашите ценности и да се поддава на интригите на капитализма и ционизма. Всички, които е, заклеймяват религията, ще, ще бъдат е, убити. Това беше публикувано на сайта на Шейк Фазел Хай Харани на 28 ноември след смъртта на Рафик Таги. Бих искала да кажа следното. Не, това не е ислям, за кой, който ние защитаваме в този парламент. Не, това не са приятелите на исляма, кои, които наградихме с наградата Сахаров. Ако трябва да поискаме от иранските власти, от бакинските власти да заклеймят тази фатва. Ние тук в Европейския парламент заклейм, заклеймяваме това изкривяване на исляма, тук и навсякъде. Винаги ще защитаваме умерения ислям, който се бори за свободи и защитава и зачита свободите. Колкото до азербайджанските власти, никой не твърди, че те са замесени в това действие, но бих искала те да могат да защитат господин Самир Сагатаглу, който също чието живот също е застрашен днес. Благодаря, госпожо Декайзер. А сега давам думата на колегата Таварес. Минута и половина. Рафик Таги, шкритур. Благодаря, господин председател. Всъщност, беше, аз прочетох стат Русия, Иран или е, неизбежната глобализация, което осъжда президента е, и е, е това е, всъщност е, Девет дни след тази статия той беше нападнат с нож, оцеля, но в края на краищата почина на 29 ноември. Е, Рафик беше прав. Всъщност е, е, става въпрос за е, вяра, която е ухулена като, от хора като господин Раджав. Аз мисля, че сливането между културата на азерите и на персите показва, че има хилядолетна близост между тези две култури. Нека да се надяваме, че новия статут на непостоянен член на съвета за сигурност ще накара Иран да е, направи стъпки е, към отмяната на смъртното предписание и системното е, варварско нарушение на човешките права, както вътре в страната, така и извън нея. Не е достатъчно просто да се, надяв... да се надяваме, трябва да предлагаме резолюции. Е, говорихме, че има европейски компании, които подпомагат Иран иранските власти да спират интернет и е, трябва да цензурираме е, тези компании. Благодаря ви, председателя. Сега госпожа Макова има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Рафик Таги бе журналист, писател в Азербайджан. Той критикуваше иранското правителство, както и религиозното потисничество в Азербайджан. Получава от 2007 заплахи за смърт, когато е издадена в Иран фатва, с която се призовава той да бъде убит. На 23 ноември той бе убит. Предполага се, че местни екстремисти или граждани на Иран са виновни. Азербайджан разследва това убийство. Трябва да бъде бързо е ефикасно това разследване, както и безпристрастно. А онези, които са поръчали това убийство, трябва да бъдат изправени пред правосъдието. Иранските власти са длъжни да си сътрудничат с подаване на реална информация и на улики. Освен това, Иранските власти трябва да забранят на иранските духовници да призовават за убийство на когото и да било. Отговорността извинете, самото разследване зависи много от информацията, която ще се подаде от Иран. Трябва да се направи всичко възможно, за да се опазят гражданите на Азербайджан и особено нези, срещу които са издадени фатви. Благодаря колега, казва председателят. Сега госпожа Шаки. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Рафик Таги was murdered. Таги беше убит след като а, той упражни едно свое основно право, правото на свободно слово. Трябва да има разследване. Азерските власти трябва да направят едно независимо разследване, на което хората да имат вяра. Освен това има ясна нужда да се каже нещо и за фатвата след критичните а, стати на таги. Те е от а, ирански духовници. И ние трябва да направим така, че не може е, една фатва да бъде разрешение за убийство. Азерските власти също така не заклеймиха а, тази фатва и не бе гарантирана безопасността на господин Таги. Има разследване на азерските власти, но те трябва също така да решат и какво общество искат да построят в страната си. Убийството може да бъде наречено инцидент, но то се случва в един климат, в който правата на човека се потъпкват. Опозиционните партии и либералните също. Ако азерските власти не изберат да практикуват всичките си ангажименти като членове на съвета на Европа и ОССЕ, както и другите си а, споразумения, Европейския съюз трябва да им каже, че ще има последствия. Призоваваме азербайджанските власти да създадат едно общество, което е по-справедливо и по-свободно. И когато говорим за ролята на Иран във всичко това, трябва да очакваме много повече и от Иран, и от азерските власти. Трябва да използваме връзките си с Азербайджан, за да окажем натиск върху тях. Благодаря, колего Шаркес. Това бяха авторите. А сега от името на политическите групи. Първо госпожа Търнен Хонштайн. Рафик Таги беше символ на свободните медии в Азербайджан. Е, неправителствените организации се опитват да провеждат е, е, независимо разследване. Азербайджан е част от Евронест, така че аз приканвам всички, които участват в тази програма, да упражнат натиск над азербайджанските власти, защото подобни действия са неприемливи. Не, не може хора да бъдат убивани, защото организират е, е дейности по Фейсбук или в социалните мрежи. През е, е, ноември аз самата организирах едно събитие, което се наричаше Фенерите на свободата, за да приканя хората да си спомнят за някои неща, които се случиха в моята страна. На следващия форум на гражданското общество господин Таги трябва да получи наградата за журнализъм на Евронес. Господин Вигелин. Благодаря, господин председател. Аз изпратих съвместна, съвместна проекторезолюция. Аз бих казал, че резолюцията, в която се споменава Иран на, на 6 места, трябва да бъде прекръстена. Трагичният случай с Рафик Таги разкрива важни проблеми и взаимна зависимост в региона. Когато говорим за Азербайджан, не бива да забравяме кои са неговите съседи. Ние Имаме основание да критикуваме хуманитарната ситуация в Азербайджан. Това сме правено неколкократно в нашия парламент. Обаче трябва да подкрепяме властите в Азербайджан и е, тяхната борба е, за техните е, битка да има демокрация в тяхната страна и тази битка далеч не е лесна. Аз ги приканвам да направят всички необходими след, цялото необходимо следствие, за да ни предоставят необходимите свидетел, доказателства Шамир Сагато Чуглу, Боже би е друга жертва на иранските власти. Нека да изясним въпроса преди нашата среща на Евронест в Баку. Благодаря. Благодаря на колегата Вигенин. Сега госпожа Вержия има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Аз няма да взема отношение по убийството на господин Рафик Таги, е, както и върху положението на правата на човека в Азербайджан. Вече съм имала повод да говоря по този въпрос в тази зала, но още един път съжалявам за това как ние избираме приоритетите си и как се отнасяме към тях. Бих искала да говоря за положението на беженците в лагера Шраф. 3500 човека в момента се намират в е, този лагер, между които 1000 жени и много деца. ООН току-що съобщиха, че отеглят войските си на 31 декември 2011 година. Аз не, го, не съжалявам за това, но след тази дата вече няма да има никаква защита за беженците в лагера Шраф. Какво ще стане с тях при положение, че правителството на Ирак продължава да гледа на тях като на терористи? ООН, е Съвета на Европа, госпожа Аштън искат защита за тези хора. Върховният комисариат за беженците казва, че му е необходимо време. Защо съвета на министрите отказа да се съобрази с молбата на госпожа Аштън да приемем тези беженци, които не могат да бъдат прияти е, в родината си? Ови, е, на първо място френското правителство беше на първа линия и съжалявам за това. Благодаря на госпожа Вержия. Сега от името на политическите групи. Е, Господин Репо, в лично качество. Благодаря ви. В Азербайджан има много проблеми с правата на човека. Случаят с Рафик Таги, към който бе издадена една фатва, заказаното от него, е един от многото случаи има проблеми с разследванията на нарушенията правата на човека в тази страна. От друга страна, помислете за всички ужасни присъди, които излизат срещу правозащитници, блогъри, автори, които почиват само на измислени, скалъпени процеси. Азербайджан ще стане член на съвета на сигурност на ООН през 2014 година. Може ли такава държава да представлява международната общност такъв орган? Трябва да има диалог с неправителствените организации, с активистите. Това трябва да се случва във всяка една държава, където се зачитат правата на човека и демокрацията. Европейския съюз трябва да поиска найтите убийци които нападнаха Таги, да бъдат разследвани и да, да се положат всички усилия да се освободят политическите затворници в Азербайджан. Благодаря, господин Репо. Сега спонтанни изказвания от залата. Госпожа Корола. Арвоза Благодаря, госпожо, господин председател. Много съм загрижена от положението в Азербайджан. Един журналист е бил убит. Това беше човек, който е критикувал известни проявления на исляма и това доведе до неговото убийство. Просто това се случи в деня, в който споменахме много убийства, които не са били разкрити в деня, в който отбелязахме, че има свет, безнаказаност в света. Подобно убийство е, е начин за ограничаване на свободата на словото, на а, възгледите, но къде са човешките права, ако, неща, ако всеки, всеко действие може да завърши по този начин? Трябва непременно да се осъди извършителя. Благодаря, госпожо Корола. Госпожа Краца, имате думата. Първо, бих искала да израза своите съболезнования за е, убийството на Рафик Таги. Това е още едно проявление на религиозен екстремизъм. Убийството на този известен журналист още веднъж поставя въпроса за зачитането на човешките права в Азербайджан. Това буди наистина загриженост, още повече, че тази страна е член на Евронест на съвета на... и на съвета на Европа. В рамките на Евронест обаче Азербайджан не, не, не доказа, че наистина се ангажира да зачита правата на, на човека и да защитава правозащитниците. Аз съм много загрижена и смятам, че трябва да се властите трябва да направят, да проведат разследване и да се вземат мерки срещу убийства, подбуждани от религиозни по религиозни причини. Е, мисля, че е, всичките ни отношения с Азербайджан трябва да се подчинат на зачитането на човешките права в тази страна. Госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Е, искам да се присъединя към това, което каза господин Вигенин. Ние трябва много внимателно да подбираме въпросите, които обсъждаме при тази дискусия защото ние е, всички изразяваме съжалението си към случилото се в Азербайджан, но искам да подчертая нещо друго, което е очевидно. Подобна престъпност няма граници и ние трябва да е, си сътрудничим. Всички държави членки трябва да се опитват да предотвратяват е, подобни действия, които са изключително жестоки, но според мен ние не можем да осъдим Азербайджан за това убийство. Единственото, което можем да искаме от Азербайджан, план е да се мобилизира и да се опита да ускори разследването, е, защото защото е, е, разкриването на такива престъпления е най-доброто предотвратяване на подобни престъпления за бъдеще. благодаря. благодаря, госпожо Николай. А сега колегата Пашха има думата. благодаря, господин председател. Азербайджан е приятел на Европейския съюз и се опитва да демократизира политическата си ситуация. Но е, влиянието на исляма поради съседен Иран е доста силно. Това стана ясно и от убийството на Рафик Таги. Европейския съюз трябва да бъде по-активен, трябва да се опита да убеди населението на Азербайджан в нашите ценности. Ето защо е необходимо да осъдим това убийство от азербайджанското правителство и трябва да направим всичко, за да го убедим да сътрудничи с Европейския съюз. Благодаря, колега Пашка. Така, изчерпахме ораторите. Сега давам думата на господин Алмуния. Случилото се в Азербайджан по отношение на правата на човек и демокрацията продължава да ни безпокои Европейския съюз. Вълнуваме се от това, че последните няколко години има една тенденция за все по-големи рестрикции. Последните месеци бяхме свидетели на няколко действия от правителството, предприяти срещу протести по улицата, както и опити за организиране на протести, които бяха вдъхновени от арабската пролет задържането на лице, репресивни мерки срещу протестантите са мерки, които наистина трябва да бъдат заклемени. Те ограничават правата на гражданското общество, в същото време се влушават условията за изразяване на лично мнение. Все по-малко място има за независими медии. Различни журналисти са били подложени на турмоз, осъдени са при неясни обстоятелства или пък са били обект на физически атаки. За това ни натежава и смъртта на Рафик Таги на 23 ноември. По време на последната сесия на комисията, подкомисията за правата на човека и демокрацията, както и по време на съвета за сътрудничество между ЕС и Азербайджан, съвсем ясно заявихме пред азербайджанските власти, че трябва да проведат едно безпристрастно и бързо следствие в този случай, за да може извършителите да бъдат изправени пред съда почитаеми депутати, Европейския съюз трябва да изпраща посла... ясни послания за значимостта на демокрацията, правата на човека, зачитането на правовата държава, които са основни при сътрудничеството ни с Азербайджан. Амбициозността на нашите отношения с Азербайджан ще вземе предвид степента до която тези ценности са отразени в националните практики и прилагането на политики. Госпожа Аштън имаше възможност да, да каже всичко това в Баку, тъй като тя посети Баку преди месец. Също така искам да ви припомня съвместната декларация от, на срещата на върха на източното партньорство, в която всички заявиха, че ще зачитат демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и върховенството на закона. Приветствам и ролята на Европейския парламент, който защитава такива ценности пред свои партньори, в случая пред Азербайджан. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Пет резолюции са подадени от либералите.